Okay. Welcome everybody. Добре дошли на унези, които са тук. Изчакахме малко, за да дойдат още колеги. Не възнамерявам да правя съобщения пред празна зала, така че ще ги отложа за преди гласуването и с, приемате ли така изменения дневен ред? Приемате го. Сега преминаваме към Европейската рамка за корпоративно управление и обсъждане на измененията. Докладчик е Ашли Фокс. Ашли, заповядай, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имам възможност да говоря пред претъпка на зала тази сутрин. Искам да благодаря и на колегите, които представиха изменения. Много от тях ще представляват ценен принос. Много от тях обаче не излиза извън правомощията на Комисията по правни въпроси и затова няма да ги приема. Работих заедно с докладчика от Комисията по правни въпроси и се надявам, че със съвместни усилия ще направим добър доклад. Искам да кажа, че ние би трябвало да предприемем един малко по-различен подход в сравнение с доклада за рамката за регистрирани на борсата компании и финансови институции. При доклада за финансови институции ние се споразумяхме за съразмерен подход и за необходимостта от различен подход спрямо системните институции в сравнение с други финансови институции и регистрирани компании. Конкретни мерки в МИФИД и CRD4 ще допълни мерките на национално и европейско ниво. Тези мерки би трябвало да бъдат по-строки от общите правила за корпоративно управление поради системния риск, с който е свързан е, с който са свързани някои финансови институции. Но големите системни предприятия, които не са финансови институции, не са свързани с заплаха за финансовата система, ако фалират допълнителната бюрокрация и намеса в тези предприятия не са обосновани. Единственото, което ще постигне по този начин е да навредим на потребителите растежа и конкурентоспособността. Правилата на пазара би трябвало да насърчават конкуренцията и парламентът не би трябвало да управлява а, регистрирани компании. Госпожо председател, ние видяхме ефекта на договора с Арбане Соксли, прескриптивни правила, които не предотвратиха финансовата криза и а, доведаха до допълнителни разходи за фирмите и предприятиите потребителите, с което много фирми се отказаха да се регистрират. Ето защо аз мятам, че обикновени предприятия, които не представляват системен риск, би трябвало да бъдат оставени да се самоуправляват. Изменени, аз ще приема измененията, които са съвместими с предишния ми доклад. Ще работя в тясно взаимодействие с господин Бодо и другите докладчици в сянка, за да постигнем споразумение. Мисля, че госпожо председател, че гласуването ще бъде на 19 или 20 декември. Ето защо ще се постарая компромисните изменения да бъдат готови за сесията в Страсбург. Председателката ще дам думата на докладчиците в Сянка. Заповядайте. Köszönöm szépen. Először is eh, szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sok... Najnapred напред eh, искам да подчертая, че много от eh, предложенията са конструктивни. Тези предложения все още не бяха достатъчно добре разгърнати много е важно това, че повечето изменения отчитат зелената книга на комисията и те следва да се опитат да засилят рамката на корпоративно управление. Има много отворени, много нерешени въпроси Например, състава на административния съвет е, има много теми, които можеше да бъдат е, разгледани от предложението. Повечето изменения могат да бъдат подкрепени. Има обаче такива, които се, са насочени към хармонизация на економическото управление и те поставят и те създават риск за свободата на економическото управление, затова те не могат да бъдат подкрепени. Искам да подчертая няколко основни момента. На първо място има проблеми свързани с Аз съм съгласен с колегите, които казват, е, че мерките до сега не са достатъчно ефективни. Те говорят за зелената книга, е, за недостатъците, които ограничават ликвидността на системата. Тук е необходимо да се засили европейската регламентация, например да поставим акцент върху, добра, върху добрия опит и да се и също така върху обмена на информация. Смятам, че предложението е добро. Мисля, че Смятам, че Европейската комисия би трябвало да направи законодателно предложение. Например, за хармонизиране на възнаграждението на ръководните служители и да, ня... и да има връзка между резултата на предприятието и възнаграждението на ръководните кадри. И всичко това трябва да е съобразено с интересите на предприятието. Също така, не по-малко важно е не по-малко важен е въпросът за равнопоставеността между половете. Има много мнозина, които казват, че присъствието на жените в ръководните съвети е положителен факт. Аз мисля, че комисията трябва да излезе с инициатива така че жените да бъдат представени в по-голяма степен. Аз не смятам обаче, че трябва да бъдат определени квоти. Съгласна съм обаче с това, че трябва да се наблегне върху равното заплащане между мъжете и жените. Също така трябва да се предприемат мерки да не пострада прозрачността на предприятията. Това въжи. Благодаря на предложенията за изменение на колегите. Мисля, че можем да си сътрудничим добре с докладчика. Благодаря. Благодаря. Волф има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Ешли Фокс за този доклад и разясненията към него. Мисля, че всички сме съгласни, че в момента съществува криза на доверието сред нашите европейски граждани. И то именно по отношение на нашата пазарно-економическа система – и това се дължи на начина по който биват управлявани и надзиравани предприятията. В този смисъл докладът има много по-голямо значение, отколкото личи по присъствието на колегите тук в залата. Сега ще започна с положителните моменти от подхода на Ешли. Ясно е, че трябва да намерим решение, което да отразява е, идеите за конкуренцията. По-скоро конкуренцията трябва да се подкрепя, а не да се потиска но не съм сигурен, че можем да кажем, че когато става въпрос за обикновено предприятие, то трябва да се самоуправлява. Все пак е необходимо да има ясни дефиниции, ясни правила, иначе няма да имаме равен шанс за всички. По принцип, Подходът е, е правилен, трябва, подходът оплачи се или е, обясни е правилен. Правилно е да има кодекс за поведение във всички страни, но всички знаем, че този кодекс не навсякъде се спазва. И обяснението за това, че не се спазва, никак не е задоволително. Ето в моята страна има едно предприятие, за което знам, в което главният управител след приключване на задълженията си, като такъв става председател на надзорния съвет или председател на а, фирмата. Това не е правилно. Тъй, че трябва да внимаваме такива неща да не стават. Защото де-факто става въпрос за подход, при който новият управител продължава да а, провежда политиката, която е провеждал като главен управител на фирмата. Макар, че тя може да е била грешна. Затова тук смятам, че трябва да намерим друг подход и да кажем съвършено ясно, че преходът от а, менеджерско към управително а, ниво без а, преходен период е неправилно. Значи, както казах, методът comply or explain е много правилен, но не винаги. Понякога предприятията могат да се ползват от изключителни а, разпоредби, а има случаи, когато трябва да ползваме подхода name and shame, т.е. да се оповестяват нарушенията, допуснати при управление на предприятията. Въпросът за това колко мандата може да има член на управително тяло или борт е свързан с системите, за които говорим и зависи от тях. В Европа има три или четири различни структури на управление. Имаме, така да се каже, континентална система с активен, опер, активно, оперативно управително тяло и над него надзорен съвет. Значи управителен съвет и надзорен съвет. Осве... Това е а, дуалната система. В а, Америка в а, Великобритания и в Ирландия пък системата е по-друга. Там управителното тяло е един борт, чието членове или са, или не са активни а, с своите изпълнителни функции. Но когато управлението е с такъв борт, то изисква много повече време за, особено за членовете, които нямат изпълнителски функции. Затова трябва да се ограничи броят на мандатите. Не може един човек безкрайно да изпълнява такива функции. Значи трябва да се отчита системата. А, третата система е типична за Швейцария и Франция. Там имаме активен управителен съвет с а, оглавен от делегирано лице на а, изпълнителния съвет. Всичко това ме кара да кажа, че броят на мандатите в рамките, на които може да работи лице с неизпълнителски функции, трябва да бъде ограничено. Сега за максималния брой а, можем да поспорим. Сигурно има и емпирични изследвания по отношение на това от кога нататък дадена функция вече не е по силите на изпълняващия я. Смятам, че броят на тези мандати трябва да бъде не повече от 8 при отчитане на факта, че че че има член на управителния съвет, който е, е изпълнява председателстващи функции, там трябва да се броят двойно мандатите, докато на обикновените членове те да останат 8. Тоест някой, ако е председател, вече е изчерпал 4 от общо 8-те. Като тук мога да кажа, че ако някой предложи да намалим броя на мандатите, бих се съгласил. Ешли не е съгласен, но аз смятам, че и членовете на надзорния съвет, т.е. хората с неизпълнителски функции, трябва да бъдат подлагани на оценка – защото членовете на изпълнителния съвет, на управителния съвет се подлагат на оценка от така наречения комитет по човешките ресурси. Но и самите членове на надзорния съвет трябва да се оценяват и тъй като те не могат да го направят взаимно, може би трябва да се прибегне до услугите на външен изпълнител. Но според мен е задължително на 2-3 години да има такава оценка възоснова на ясно дефинирани критерии, нещо, което ще доведе до повишаване на ефективността на управителния съвет и надзорния съвет. Що се отнася до политиката на оповестяване, мисля, че и без това напоследък повечето предприятия публикуват доходите на членовете на управителните и надзорните съвети. Наистина не е нужно да си играем на криеница. Оповестяването на общите доходи в, в обща сума всъщност не е достатъчно. Тъй, че трябва да имаме коража да поискаме конкретно да се публикуват доходите по лица и по функции. Що се отнася до жените на ръководни позиции, аз също смятам, като преждеговорившата колега, че не бива да има квоти, но все пак предприятията трябва да бъдат задължени да поемат ангажимент в това отношение и да го публикуват. Тоест, всяка фирма да каже ясно, след 5 или 10 години в нашия управителен съвет се стремим да има толкова и толкова жени или искаме да имаме толкова и толкова жени на ръководни постове така че да се отчита напредъкът в това отношение и е, те, той да се публикува, разбира се, в годишните отчети на фирмите. Докладчикът е, смята, че трябва да се премахне тримесечното отчитане във връзка с директивата за прозрачността. Аз не бих се съгласил поне за сега с това. А, според мен трябва да се придържаме към директивата за прозрачността. Аз не отричам, че такъв отчет няма кой знае какъв ефект понякога и много често се оказва изличен. Но все пак смятам, че ако отменим това задължение, може да се стигне до погрешно тълкуване. Някой ще си каже, ето, ето, те пак искат да пречат на прозрачността и да си играят на криеница. Смятам, че не е необходимо. За това а, благодаря за вниманието. Благодаря, Паскал. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че ще бъда по-кратък, отколкото предишните оратори в Сянка, защото съм напълно си, съгласен с това, което каза Волф Клинц, с изключение на едно нещо. Не би трябвало да, трябва да проверим дали правилата на управление трябва да бъдат ограничаващи. За примера на Франция в Клинц каза, че в европейски, европейска рамка има кодекс за поведение на МЕДЕВ между големите френски предприятия, което не е много амбициозна мярка Следователно виждаме много добре, когато станем в кодекса, в етичния кодекс, е, ние е, сме за един ограничителен подход, е, като се използват едни и същи правила навсякъде в Европа и да има равнопоставеност. Във връзка с квотите, бих приложила същото, същите разсъждения. А, в Клинц не е за квотите, но в повечето държави, които нямат квоти, нямат ограничителни правила, се оказва, ако взема френския пример, че а, в регистрираните предприятия в Парижката борса. Техният управителен съвет е доста слаб и в 2015 година нещата прогресират по посока на много малък, много малко, малък растеж. Така че не би трябвало да се демонизира хармонизират квотите, би трябвало да се използва гъвкавост. Във връзка с Имах и още нещо последно, което исках да кажа и това е свързано с, с това, което каза Клинц, за месечните доклади, тук може да се добави а, един елемент за fair value, а, тук текста не е съвсем ясен. Ние бихме искали да предадем посланието, че не може да се оценява цялото предприятие само на базата на пазарната му стойност. Ние знаем, че днес това е едно от предизвикателствата на процикличното развитие и това може да задълбочи съществуващото напрежение изпълнение. Някои от застрахователите, например, са длъжни да регистрират и задълженията в продължение на 10 години, така че аз мисля, че от гледна точка на управлението на риските, рисковете, ние бихме могли да се справим по-добре, отколкото с системата Fair Value. Сега във връзка с заплащането, подобно на квотите и равнопоставеността между мъжете и жените, би трябвало да се даде предпочитание на една регулаторна рамка с определен период за влизането и в действие. Председателката иска ли някой друг да се изкаже, освен мен? Както каза докладчика, тук има едно много а, тънко разграничение между а, компетентността на двата органа и тук а, е, всичко е включено в, в директивата за капиталовите изисквания. Ние ще фокусираме вниманието си върху предложенията, направени от тази комисия. Аз съм внесла само едно изменение, защото а, аз съм много, имам много твърдо становище за принципа comply or explain, т.е. принципа за обосновка на нарушението или обяснение на нарушението и не ми е нужно да ми се напомня какво може да бъде системна компания. Тук нещата не са само на финансова основа. В скандала с Енрон се сгубиха 22 000 работни места, в други случаи до 80 хиляди. И ако погледнем и какво се случва в Европа, има проблема с пармалат в 2003 година. 36 400 слушатели си загубиха работата в резултат на този скандал. И днес имаме 13 900 слушатели когато те са използвали деривативи. Имаме и други примери, в които а, несъстоятелността е заразителна и ще трябва да разгледаме, например, арсенал а, а, Митал а, с 9 милиарда евро и над 2000 хиляди е, служители. Например, Airbus има приходи от порядъка на почти 3, е, 30 е, е, милиарда евро, 54, 30 милиарда евро, 54 хиляди служители загубиха работата си. Това са големи корпорации. Аз мисля, че ефекта на някакво отрицателно явления при тях се отразява на целия финансов сектор. Така че простото а, ми предложение, независимо от това харесвате ли думата binding или не, е да се обясни процедурата, когато стават системни а, нарушения, би трябвало регулатора да а, види какви са обясненията и да прецени дали те са разумни. Аз просто не искам а, да се качи нещо на уебсайта, аз искам да знам, че регулатора е взел отношение по проблема, дали това е с правно обвързваща сила или не, по-малко ме интересува. Това е нещо, което полезно можем да а, извлечем като принос. И сега ще дам думата пак на докладчик. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Вие добре основавате, обосновавате тезата за фирмите, представляващи системен риск. За тези, които не са част от финансовата структура, всъщност това са най-големите предприятия, които посочихте. Аз мятам, че ние трябва да се пазим от ситуация, в която имаме задължителна регулация на всички котирани предприятия. Резултатът ще бъде намаляване на броя на котираните предприятия. И онези, които искат да се регистрират на борста, ще отидат другата и ние ще обеднем. Като политици винаги се изкушаваме да направим нещо. А, мисля, че често ние нанасяме повече вреда, отколкото помагаме с своето вмешателство. Моят апел е намесата ни да бъде минимална. Сега да отговоря на госпожа Галай. Съгласен съм с вас за баланса между половете. Познавам проучванията, според които предприятията с повече жени в управителния съвет постигат по-добри резултати. Смятам, че трябва да насърчим участието на повече жени и съм съгласен, че не трябва да има квоти. В крайна сметка, собственици на предприятието са акционерите и те са тези, които управляват предприятието. И ако възникна ситуация, в която Европейския съюз и а, националните правителства а, искат а, да водят за ръка предприятието, а, ние ще а, иземем правомощията на акционерите. С а, това а, изчерпах своите коментари. Председателката. Както каза докладчикът, ние ще гласуваме на 19 декември или, седми, или поне тази седмица гласуването в Комисията за правни въпроси на 26 януари за унези, които представляват интерес. Срокът за внасяне на изменения в Комисията по правни въпроси е четвъртък тази седмица, освен ако не искате да проучите някои от въпросите. Целта е да документа да се гласува а, в пленарна зала през март. а, Ларс напуска. Всъщност, а, това е последното му заседание на тази комисия. Той не напуска парламента. Той отива в кабинета на генералния секретар. Благодаря Ларс за всички положени усилия в нашата комисия. той е, ще работи повече зад колисите по тристранните въпроси, но няма да е тук отпред. Сега преминаваме към четвърта точка. Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Ще разгледаме проекто доклада. Давам на думата на докладчика Мариан Тайсън. Госпожо председател, колегите вероятно знаят, че съм написала доклада на холандски. Аз обичам да се ползвам от услугите на преводачите в този парламент. Написах оригинала на доклада си на холандски. Все още не съм прочела френския превод. Има някакъв проблем с предложение за изменение номер 10. Прочетох английската версия, тя е добра. Само ще помоля у нези, които работят с френската версия, да внимават по отношение на е, предложение за изменение 10, защото то малко изкривява смисъла на онова, което искам да кажа. На първото четене изслушах внимателно всички изказвания на докладчиците в сянка, особено на членовете на комисията във връзка с предложението на комисията. Много внимателно разгледах изказванията и предложенията и се опитах да ги включа в доклада, за да се радва той на максимално мнозинство. Защо? Всъщност е, тук от нас се иска становище. Ние не участваме в процедура по съвместно вземане на решение. И ако искаме да имаме поне някакво влияние в съвета, трябва да имаме широко мнозинство за подобен род становища. Както казах, много внимателно изслушах докладчиците в Сянка. Опитах се също така да отчета фактите, пред които сме изправени. Става въпрос за облагането с корпоративен данък, т.е. онова, което трябва да плащат фирмите и предприятията към бюджета. Както знаем, бюджетите в момента имат големи проблеми по отношение на своето финансиране трябва да се отчита и различното положение в различните държави членки. Та, 13 от предложенията за изменение са мои, доста е малко на брой според мен в връзка с, с общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Сериозна тема. Но на първата среща имахме е, така, сериозни политически договорки, докато техническите въпроси вече могат да бъдат предмет на а, разнообразни предложения за изменения. Според нас по-важното е да имаме балансирано политическо мнение, а иначе по техническите въпроси е компетентен съветът. Значи от 13 ми предложения 8 са към точките от преамбюла и 5 а, към а, членовете. Но трябва да кажа, че по принцип подкрепям предложението на комисията. Парламента отдавна изискваше такава радикална крачка. Това е пряко данъчно обля... при прякото данъчно облагане нямаме а, правомощия, но е важно да има европейски механизъм за вземане на решение. Така че това е радикална крачка. Изказваме се по пряко облагане. До сега можехме само по непрякото облагане да даваме становища. В мотивите си съм се съсредоточила първо върху съдържанието на предложението. Смятам, че вие познавате предложението, за разлика от много други колеги в парламента. И във втората част на мотивите а, преминавам вече по същество. Подчертавам, че подкрепяме предложението на комисията, защото от ден на ден все по-ясно виждаме, че вървим към все по-силна фискална и економическа интеграция, така че тази крачка може да ни помогне да укрепим а, позициите си на световния пазар. Както знаем, някои национални парламенти размахват аргумента за субсидиарността, отричат, че а, можем да им се месим, но комисията много аргументирано възразява и ако познавате проблемите, ще признаете, че някои от смущаващите фактори на пазара, примерно бюрокрацията, могат да се премахнат само с общи европейски разпоредби, общи административни разпоредби, осигуряващи единен начин на управление. За това ОК е, ООКД е много важно. Така данъчните системи ще станат първо по-ефективни, но второ Европа ще стане по-привлекателна за инвеститори от трети страни, защото ще им е все едно в коя страна от Европа ще се установят. Тоест насърчава се достъпът до европейския пазар и насърчават се трансграничните економически операции. Затова смятам, че крачката е добра. Пазарът се ориентира естествено по пазарните правила, но има и правила във връзка с данъчната политика, които могат да бъдат единни в Европа, например правила против укриване на данъци и прочие. А, важно е да се знае, че, се го, че тук става въпрос за факултативна система. В първото обсъждане някои казаха, че предпочитат системата да е задължителна за предприятията. Говоря, продължавам да говоря за общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Може да има аргументи за и против. Аз лично, ако мисля за идеалната Европа, за която се боря, също бих предпочела системата да е задължителна. И смятам, че трябва да се стремим към такова нещо, но нека бъдем реалисти, нека се огледаме около себе си. Така както е формулирано в момента предложението, то е опционално. Ако предложим изменение по посока на задължителност, е, вече цялото предложение ще трябва да се промени. А, е, сегашният вариант е такъв, че всеки може да застане зад него. Защото ако тръгнем да въвеждаме общата основа е, задължително ще трябва да е, дефинираме много точно критериите за какви предприятия и така нататък. Това е изключително радикална крачка. Достатъчно радикална крачка към интеграция е факултативния вариант. Още повече, че за сега все пак е, става въпрос за експеримент. С течение на времето ще идентифицираме проблемите, които ще възникнат. Тъй, че смятам решението на една държава да прибегне до обща консолидирана данъчна основа е гигантска крачка, макар и изискването да не е задължително. Повтарям, разбирам и онези, които желаят системата да е задължителна, но това би трябвало да стане в един по-късен момент мисля, че трябва да има клауза за преразглеждане във връзка с факултативния характер. Нещо, което до някъде го има и в предложението на комисията, но не е изрично споменато а, за факултативния характер. Аз бих предложила да има 5 годишен преходен период, за да се види работи ли системата, прибягва ли се наистина до нея, след което много сериозно да си поставим въпроса за това да въведем ли задължителен характер или да оставим факултативния. Тук възниква и въпроса дали трябва да се хармонизира данъчните ставки, минимална ставка ли да има, единна ставка ли. Някои говорят за минимална ставка. Може би и това ще бъде реалност е, един ден. Концепцията е приемлива за мен, аз съм съгласна с нея, но на фона на сегашната обстановка, на фона на финансирането на публичните бюджети, това е невъзможно. Няма да можем да прокараме така такава мярка, никоя държава няма да се откаже от прерогатива си да определя собствени данъчни ставки. Така че нека да оставим 5 години да минат, да видим дали конкуренцията става по-прозрачна. Нали? Това ни е целта. А, нека след 5 години да видим а, ефектите, дали са положителни или отрицателни, дали сме постигнали по-добро функциониране на вътрешния пазар или не, навредили ли сме на пазара или пък трябва, ефектът е бил толкова добър, че трябва да минем към задължителен характер. Но тези, които казват, че трябва да хармонизираме и данъчните ставки, аз бих отговорила, че е, и това трябва да влезе в клаузата за преразглеждане за след 5 години. Консолидирането на печалбите и загубите в трансграничен план, за мен това е изключително важно. Аз дори нямам предложения за изменение в това отношение. Непременно трябва да остане този текст, иначе цялото предложение се изпразва от съдържание, защото ако няма такава консолидация, вътрешния пазар ще бъде изкривен. Формули за, формула за разпределение във връзка с единната ставка. В това отношение комисията дава разумно предложение на базата на фактори и параметри, за които знаем, че допринасят за правната сигурност, предвидими са, трудно се манипулират, економически значими са, водят до печалби. Тъй, че бих казала, че формулата, която предлага комисията е много добра, още повече, че е включена в клаузата за преразглеждане след 5 години. А, принципът обслужване на едно гише, сътрудничество между данъчните органи, чудесно предложение, подкрепяме го. В крайна сметка ще кажа, че предложението на комисията за, дире, за консолидираната основа за облагане с корпоративен данък няма нищо общо с, с директивата за финансовата от отчетност. Аз съм съгласна с това, защото ако намесим и тези разпоредби, неминуемо ще стигнем до международните счетоводни стандарти за борсовите предприятия и ще направим така, че данъчните ни системи да изпаднат в зависимост от структура, която не подлежи на демократичен контрол упростявам а, това, което казвам, но искам да обясня защо не съм съгласна. Смятам, че Комитетът на регионите настояваше доста да се разгледат аспектите на регионалната данъчна автономност. Аз смятам, че трябва да подходим, както при другите предложения, да се отчитат конституционно-правните структури на отделните страни, но остават разпоредби и нищо не пречи те да бъдат прилагани или не от държавите членки. Някои от тях са с федералистична структура и на тях също нищо не им пречи да въведат ОК, Не казвам много неща за малките и средни предприятия, казвам само, че в клаузата за презразглеждане трябва да влезе и намерение да се разгледа дали малките при средни предприятия могат да работят с ОКА, ОКД, дали им е полезна. Все пак тези предприятия създават много работни места в Европа и трябва да се отчитат и техните интереси. Благодаря ви за вниманието и очаквам с нетърпение вашите въпроси. Лиам sure. иска думата. Благодаря, госпожо председател. Признавам си, че а, и аз, по, час имам смесени чувства като социалист и федералист, а винаги съм бил за фискална хармонизация. Не съм за създаване на обща консолидирана данъчна основа. Когато прочетем предложението за директива на комисията, установяваме, че това съвсем не е целта на комисията. Всъщност е единствения деклариран, една декларирана цел е да се улеснят нещата за фирмите и да се пестят пари в държавите членки. От тук комисията оставя на всяка фирма възможността да приеме обща данъчна основа е, и унази данъчна основа, която е по-интересна за нея. Текста на комисията обаче не казва нищо за необходимия баланс между, разпред... между необходимостта за засилване на фискалния контрол не виждаме нищо и за необходимостта да се борим срещу данъчния фискален дъмпинг, е, което е, е което виждаме в държавите членки по отношение на корпоративния данък. Комисията е, прави апология на данъчната конкуренция още повече четем в експозето на мотивите, че е трудно да се предвиди каква, какво точ, какви точно ще са приходите на всяка държава членка и всичко зависи от стратегическите решения. Тази позиция, според мен, е безотговорна от економическа и от политическа гледна точка, още повече, че несигурността, свързана с данъчните приходи, се допълва от разходите за управление на 27 факултативни режима. Искам да кажа много ясно. Приемането на система за доброволна обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък не е благоприятно за обществото. В момента ние преживяваме най-тежката криза. Държавите членки са длъжни да намаляват драстично дефицита в момент, в който някой иска да засилят пакта за стабилност, за да могат да контролират националните бюджети и да санкционират страните, които не спазват а, своите бюджетни задължения, ние, европейските депутати, ще гласуваме за едно предложение, което комисията признава, че не знае какво ще бъде въздействието върху финансите на държавите членки. В това предложение с директива коректи... директивата отдава предпочитание на интереса на предприятията за сметка на фискалната справедливост и в ущърп на държавите членки, които са засегнати от кризата. Единственият начин тази директива да бъде истинска стъпка напред е да бъде, режима да бъде задължителен и да има минимална данъчна ставка за корпоративния данък. Можем да, при, да приемем по модел на валутната змия, змия на данъчната ставка – Госпожа Тисен предлага в своя доклад оценката на директивата 5 години след влизането в сила ще даде възможност да се мисли по задължителна система и да се хармонизира, данъци, да се хармонизира корпоративния данък. Това обаче е твърде дълго. Още повече като имаме предвид това, което е заложено в сегашния текст. Ако нямаме задължителен режим и максимален процент, мисля, че трябва да се стремим към задължителна хармонизация на данъчната основа. Това би било едно добро решение, много далече от амбицията, която ние социалисти имаме за Европа, но ще даде възможност данъчните ставки да станат по-прозрачни и да не дават възможност на държавите членки да играят с данъчната основа като възможност за данъчна конкуренция. Благодаря, Мариан, за извършната работа. Искам да кажа, че съм малко задачена от контекста, в който се взима решението. Ние сме във важен елемент на европейския проект. Не можем да кажем, че имаме време да размишляваме и да взимаме решения спокойно трябва да държим сметка за контекста. Изключително сериозна криза и да имаме предвид какъв сигнал ще изпратим относно желанието ни за повишаване на конкурентоспособността на Европа. Аз мисля, че това трябва да се отчита. Второ, мога да споделя част от казаното от Телям. А мен не ме притеснява от това, че даме възможност предприятията да съкратят разходите си. Това няма нищо лошо. Предприятия, които искат да работят в някои държави членки и няма защо да се притесняваме от това, че могат да намалят разходите си. Притесняваме обаче това, което се казва за вътрешния пазар. Ако искаме априори ако искаме наистина да, на, да постигнем растеж, да консолидираме еврозоната, мисля, че е малко сложно да предлагаме факултативност. Мисля се, има ли противоречие между това, че сме за системата, предложена от комисията, т.е. факултативната система, и заедно с това да предлагаме да се при, в еврозоната да се прилагат възможности като засилено сътрудничество, за да вървим към една по-задължителна система и също така система с сближаване на ставките. Ако се ограничим до факултативната система в еврозоната, на мен ми се струва, че това е спорно. Можем ли да съчетаем нежеланията на двете страни да вървим напред? Смятам, че доводът за субсидиарност, изтъкван от националните парламенти, е, е, е един... Субсидиарите. Си он fermer ферме ле марше on он е, не е много убедителен. Когато казваме, че имаме нужда от пазарите, аз не съм за, не съм против идеята за конкуренция между държавите членки. Не е обаче приемливо да имаме обща данъчна основа, различни данъчни ставки. Аз мисля, че би трябвало да намерим възможност да вървим в една посока и да направим така, че държавите членки да не навлизат в данъчна конкуренция. И опитах се да ви представя нещо, което е малко по-далечено във времето, може би. Мариан винаги е искала да поставяме натиск е, за да вървим напред, е, това, което аз искам е да обсъдим това, което според нас е полезно в еврозоната. Е, мисля, че, мисля, че пакта Европлюс е прият от съвета. При всички случаи благодаря и съм готова за, да, за по-нататъчни дискусии. Председателката благодаря. Иво има думата. Добър ден, добро утро, госпожо председател и добър ден на всички, уважаеми дами и господа. Аз си подготвих бележките на английски, но моля да имате търпение, за да мога да говоря на чешки. Е, днес, още от самото начало, е, съм готов да взема страната на госпожа Тисен, когато ние говорим за ОК, ОКД. Наистина това е една тема, в която тя има задължението а, да приближи огъня и водата, защото в тази комисия има хора, които биха искали напълно да се хармонизира данъчната система и данъчните ставки в Европа. От друга страна има хора, които смятат, че данъчната конкуренция е нещо много здравословно и за пазара, и за Европейския съюз. Следователно, ролята на госпожа Тисен е много трудна. След като много внимателно изслушах нейното изказване и тя се опитва да постигне много деликатен баланс между тези два подхода. За мен нейната позиция е много разумна. Аз я познавам от предишни нейни изказвания и предполагам, че тя би предпочела системата да е задължителна, но като докладчик тя отчита различните подходи. Тя предпочита хармонизацията, но същевременно признава съществуването на други подходи. Тя подхожда също така с много добро познаване на средата, в която се лансира това предложение. Аз съм в Европейския парламент приблизително от 7 години и през всичкото това време сме разглеждали общата консолидирана основа в един или друг вид. Днес много тежки економическите условия, следователно общата консолидирана основа следва да се разглежда и това предложение много внимателно беше обсъдено от госпожа Тисе. Нямам съмнение, че ще се постигне единодушие на съвета и тя отразила това в своето предложение. Имайки предвид развитието в Европа, мисля, че можем да твърдим, че в някои от някои части на Европейския съюз ще има по-рано хармонизирани ставки, още преди влизането в сила на общата консолидирана основа. Това поне е моето впечатление. Ще внеса няколко изменения на, към предложението на госпожа Тисен и те ще се основават на следната философия. Първо, системата за консолидиран основ за облагане с данъци трябва да бъде доброволна. Не всички малки и средни предприятия се нуждаят от тях, защото те работят в малък мащаб, не работят в европейски мащаб или поне много малко от тях работят, така че не всяко от тези предприятия се нуждае от така такава консолидирана основа. Дълбокото ми убеждение е във връзка и с трудната економическа и политическа ситуация е, че основните стимули за решаване на економическите проблеми трябва да останат на национално равнище, защото по този начин е, може да се постигне по-голяма гъвкавост, да се отчитат економическите и социалните тенденции в конкретен регион. Е, да не говорим за това, че ще стане много по-бързо, отколкото ако се търси международно решение. Затова не виждам защо има такова недоверие към намирането на национални решения. И накрая, госпожо председател, мисля, че Госпожа ти се е предложила нещо много разумно във връзка с 5 годишния период за оценка на този проект и неговата ефективност. Отново тя отчита, че има различни подходи и а, няма абсолютна сигурност, че това е а, положителен принос. Благодаря, Филип. Благодаря, Шарен. И Мариан, аз съм съгласна с теб, че ако искаме гласът на парламента да бъде чут, необходимо ни е широко мнозинство. Трябва да се стремим към това. Но дебата, който а, провеждаме в момента, показва къде е мнозинството. И това, което току-що каза Иво, а, хваляйки твоята работа при това от устата на евроскептик. Това е нещо, което вероятно а, ще чуеш, непра... ще тълкуваш неправилно. Има консенсус между четирите проевропейски политически семейства, именно да се постигне по-голяма смелост по четирите критични проблеми. Съгласен съм с, с, и с, Силви, с Силви, че имаме проблем с вътрешния пазар. Когато имате малки и средни предприятия, например, които работят в Фландрия, тук няма много гъвкаво, защото а, те са задължени да плащат корпоративния данък, наложен от бългийската държава. А ако сте много национална компания, дори в Белгия, може да оптимизирате, да използвате пролуките в закона за оптимизиране и за лишаване на правителствата всъщност от данъчните си плащания. Ако искаме да ребалансираме вътрешния пазар, мисля, че трябва да преминем не само към ОКОКД, но и към една конвергенция на ставките. Вместо да упростяваме нещата, увеличаваме сложността. Това е един режим с, с 28 решения. Така че, ако се придвижим към задължителна система, това означава разходи за прехода. Но това е винаги а, така. Разходите за прехода трябва да са понесат. Аз мисля, че не можем да си позволим да оставим за по-късно въпроса за факултативността. И ако в, вашата полити... в нашата политическо семейство на социалисти, либерали и зелени, ако, да, ако постигнем съгласие, трябва да кажем това. Или поне да проучим, да видим дали не може да се постигне споразумение по този въпрос сега. Ако не можем, не можем, но бих опитал. Второ, по хармонизирането на ставките. Тук съм за не единна ставка, но една а, а, а, един диапазон от ставки. Аз изпомням какво стана в ИС в Ирландия, ирландците казаха, не сме всички равни, не се намираме на едно и също място по отношение на сърцето на Европа и трябва да намерим начини по някакъв начин да компенсираме физически недостатъци. И аз съм съгласен с това и а, именно по тази причина смятам, че трябва да има има един диапазон ставки. Необходим е този диапазон. Аз си спомням, че първо то, и аз говорих на едно лице, което се нарича и в, а, и все още е министър-председател на тази държава. Той каза, аз съм против а, защото по този начин ще се, огранич... ще се увеличи конкуренцията и ще ускорим а, а, над преварата към дъното на пропаста. Трябва да постигне по-голямо, по-голяма сходимост на ставките, но не да се използва една мярка за всички. И аз тук бих въвел известна гъвкавост на държавите членки. Сега да се върна към конкретно контекста. Много добре си изпомням, че не преди а, много време Меркози казаха, че иска да интегрира данъците е, на двете най-големи економики на Европа. В общи линии ние като зелени искаме да направим това. Ние в Бенелюкс казахме, че искаме да се присъединим към тази инициатива. Е, ние даже бихме искали да генерираме тази инициатива и бихме желали това да бъде един общностен подход. Следователно, аз настоявам да опипаме почвата помежду си, да видим дали не можем да постигнем съгласие по едно смело решение, защото ако стане така, това е една възможност, която не бива да се пропусне, защото това ще бъде видяно като част от отговора на кризата. Основният въпрос е дали имаме дипро, демократично мнозинство. Аз очаквам смели изменения от наша страна по тези теми, но отново и бихме искали едно силно мнозинство. Бихме искали да постигнем колкото е възможно повече. Surprisingly, I have Gay Mitchell on the list. Gay Mitchell. Благодаря. Ще бъда кратък. Най-напред искам да благодаря на Мариан за доклада и на колегите за направените изказвания, които бяха много интересни. Трябва обаче да разсеем някои митове. Ако това бъде прието през 2013 и ако влезе в сила през 2016 година, няма да помогнем за разрешаването на кризата, която бушува в момента. Второ, дори и тогава възможностите ще бъдат доброволни и държавите членки ще трябва да свикват. На трето място, страни като САЩ, които имат една валута, в щата Делауер, например, повечето компютърни фирми са регистрирани там, защото данъците са по-низки, отколкото в други части на САЩ. Господин Монти в своя доклад каза, че данъчната конкуренция е положителна, положителен аспект на Съюза в момента. Заедно с това обаче трябва да има предвид това, че 9 парламента са изразили резерви и се позовават на принципа на субсидиарност. Аз смятам, че те щяха да бъдат повече, ако нямаше парламентарни избори в Ирландия и двете камери ще щяха да изразят подобно становище Дискусията ще продължи много и се надявам, че не, няма да бъде нахално от е, моя страна като представител на малка страна. Ако това не беше в интересите на Германия и Франция, нямаше да водим дискусия. Всъщност, е, ние би трябвало да водим дискусия за нещо, което вълнува всички държави членки в крайна сметка това, което е в интерес на Съюза, е в интерес на всички нас. Пакта за стабилност и растеж изисква, изискваше от малките страни да спазват правилата, докато големите можеха спокойно да ги нарушават. Имам и сега резерви за някои от становищата, изразени тази сутрин. Не смятам, че това е нещо, което ще се получи бързо или пък ще помогне за разрешаване на кризата. Нека да отчитаме субсидиарността и съразмерността. Заедно с това искам да чуя другите доводи, макар и да имам резерви спрямо много от изказаните съображения. Благодаря. Искам да кажа, че съм за е, казаното от колегата, аз съм е, за нейния подход и нейната гледна точка. Имам обаче някои резерви. Първо, правната точка. Ние смятаме, че трябва да засилим конкуренцията, конкурентоспособността растежа и да ограничаваме бюрокрацията. Струва ми се, че а, проучването, направено от комисията, беше приключено по време на унгарското председателство. А, данните за растежа не са насърчаващи. За Унгария е, е изгледите, прогнозите са за 1% но за 1% свиване на економиката. Дори, дори и да отложим за 2016 година влизането в сила, не смятам, че е дошъл моментът да въвеждаме тази идея. Комисията комисията, проучването на комисията беше актуализирано, що се отнася до е, економическата ситуация в, економичес... в Европейския съюз, това ще подпомогне ли растежи конкурентоспособността или е, такмо обратното? По-нататък имам въпрос свързан с детайлите. В каква степен е, ще се увеличи бюрокрацията, с какви разходи ще бъде свързана тази система, какво ще означава това за държавите членки. Имам предвид фискалния контрол, като имаме предвид, че, за, че това би, било, би представлявало допълнителни разходи видях формулата, формулата за пропорционално разпределение и ми се струва, че за различните държавите, държави членки, различните фактори а, са преценени по много различен начин. Например, състав, приходите и състава им. Тук се повдига въпросът а, сравнимостта на информацията и а, въпросът за разходите не е, не е ясен. А това е много важен въпрос и това ще определи дали една държава членка ще бъде за или против. Някои държави членки имат резерви по отношение на въвеждането на обща данъчна основа, в това число Унгария. Аз съм за общите насоки, но нерешените въпроси трябва да намерят своя отговор. Благодаря. Председателката. Благодаря. Питър има думата. Благодаря. Искам само да кажа нещо на Мариан. Разбира се, идеята е, че малките или средните предприятия, които са засегнати непропорционално, това трябва да бъде грижа на всички нас и това е въпрос към който трябва да се връщаме. Корпоративната страна винаги използва много а, голям потенциал. Това а, тук става дума за големи преки инвестиции. Аз съм съгласен с колегата Ламберт по този въпрос и аз смятам, че когато говори с министър-председателя си, споделят становището, че различните държави са в различна позиция според географското си положение, между другото, и трябва да бъдем много внимателни. И трябва да... Интересно е, че говорим по този въпрос. Интересно беше, че чухме, че е, гей мит и някои държави членки биват обявявани за пари, защото те не се съобразяват с някои изисквания. И трябва да отчетем а, позицията на и по, а, местоположението участието на държавите членки, приходите, данъчното облагане и приходите от него не, не е свързано непременно с хармонизиран подход. Ние бихме могли да използваме структурата на изразходване на средства на съответните ни правителства и да постигнем фискално сближаване. И не би трябвало да се ограничаваме а, а, в, в две държави, които водят спор относно ОКОКД. Тук трябва да говорим за глобалните конкуренти и що ми има различия по станов... в становищата, мисля, че това е доказателство, че вървим във вярната посока ние би трябвало да изпратим едно ясно послание. Имаме около половин час. Много се радвам, че имаме интерактивен дебат и че мога да отида в комисията. Е, Филип искаше да отговориш на нещо, което каза Елдико. Не всъщност е, на отговора ми е към гей. Всички ние е, сме провели дебати за ситуацията в Ирландия. Аз никога не съм смятал, че а, а, Ирландия е а, държавата, която трябва да бъде посочена като лошото момче. Единственото нещо, което ми направи впечатление, е това, което каза за Делауер, за мен това е ужа, а, ужаса. В Уилмингтън, Делауер а, има адреси, в които има регистрирани две 200 компании. Това може би е законно, но е данъчна измама. Така че аз взел а, а, а, това като а, като добър дебат в е, Европейския съюз, това е дебат. Аз не бих отишъл толкова далече, но съм за гъвкавост на системата, защото съм напълно съгласен с това, което каза. Не би трябвало две големи държави да определят съдбата ни. Ние бихме искали това да бъде общностен подход и за да стане това, трябва да се отчетат потребностите на членовете на общността, а не само на някой от тях. Аз напълно подкрепям. Силви, искаше да си кажеш, Да, това е важно и аз искам да подчертая това. Аз не знам колко е интервюта съм а, дала за ирландската телевизия. Напълно разбирам деликатността на въпроса за вашата страна, но аз не смятам, че всички а, евродепутати от Франция и от Германия поддържат от линията на техните правителства. Знам, че може да има широк проевропейски подход и трябва да се опитаме още веднъж да разгледаме ситуацията такава каквато тя е, а не само на теория. Ние сме изправени, може би, пред рецесия. Това означава, че трябва да се опитаме да се подкрепяме, а не да се боричкаме в рамките на еврозоната или с други партньори. Поне това бих искала да бъде духа, в който да работим. Искам да ви кажа, че ние разбираме деликатните проблеми, независимо от това, че сме от Франция и от Германия и просто искам и другите да отчитат съществуващите проблеми. Председателката да, ще ти дам думата е, накрая, Мари, но ако искаш и сега. Уважаеми колеги, бяха повдигнати най-различни въпроси. Мисля, че колегата Иво много правилно а, каза, че не съм вложила лично отношение в доклада. Той много правилно ме е преценил. Исках да бъда докладчик, а не човек, който налага своето мнение. Исках да изготвя доклад, в който да изразяваме общо становище. Така че се надявам да съм свършила работа, която ще доведе до някакви положителни резултати. Разбирам забележките на колегите. Защото наистина, когато ще изразяваме мнение, трябва да се опитваме все пак да постигнем мнозинство. Има две неща, които ми правят впечатление за момента. От изказванията на някои колеги си правя извода, че. Е, е много важен въпросът за данъчната политика. А е, много добре знаете, че данъчните ставки не са онези, които допринасят за укрепване на общественото доверие. Трябва да се наблегне на данъчния контрол в, е, на собствената ни територия защото проблемът е принципен, понеже ако няма взаимно доверие между данъчните органи и служби, ако те не си сътрудничат, нашият подход ще бъде нереален. С други думи, трябва да се предприемат мерки, укрепващи доверието. Питам се, ако искаме да вървим към данъчна интеграция, това ще повиши значението на данъчните органи. Е, не трябва ли да се погрижим за по-добра работа на данъчните органи в такъв случай? Нещо като дяволски кръг се получава. Но това, с което съм съгласна, е, че трябва да се работи върху взаимното доверие. Колегата Мичел сам каза, големи държави членки не се придържат към правилата и не страдат от това. Много по-строги сме към малките държави членки. Така е, господин Мичел, но все пак трябва да правим разлика между пакта за растеж и стабилност от една страна и данъчната политика от друга. Данъчната политика Африка е предмет на а, директива и там е компетентен съдът на Европейския съюз. Тъй, че големите и малки страни пред този съд, както знаем, са равни, докато пакта за стабилност и растеж за сега не е под надзора на Европейския съд. В момента госпожа Меркел настоява това да стане. А, по отношение на пакта за растеж и стабилност, в момента думата има съветът. За сега не можем да го отнесем пред съда на Европейския съюз. В каква посока ще вървим, какви ще бъдат последствията, за сега не може да се каже. Дори ако превърнем системата в задължителна, винаги ще има евентуално възможност за грешка. Но ако пък не нямаме коража да направим някаква стъпка, никога нищо няма да се промени. А ако искаме наистина да има промяна и да имаме обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, все от някъде трябва да почнем, трябва да рискуваме и да се погрижим, да си осигурим възможност за корекция както на европейско ниво, така и на национално, но това може да стане едва след няколко години, след като се превърти един данъчен цикъл. А самите държави членки са компетентни да вземат решение а, относно данъчните тарифи. Това е което исках да кажа в реакция на бележките на колегите. Благодаря. Мислех да, да ти дам думата на края, съвсем на края на дебата. Мисля, че е съвсем полезно, че провеждаме тук един дебат, който откроява всички напрежения, свързани с общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и това може да се прояви в една среда, която може да стимулира данъчното състезание и след това да се премахне тази, това състезание. Аз не смятам, че това е една справедлива основа и мисля, че е много здравословно тук да се представят всички възможности. Ние посветихме много време на идеята да говорим за диапазони, а не за фиксирани ставки. Това, което ми идва на мен на ум е когато в рамките, когато обсъждахме ДДС, ние разрешихме известни дискреционни промени на ставката, например за насърчаване на туризма. Може би ще бъдем изправени и пред подобни проблеми за още известно време и да се предоставя преференции дори вътре в рамките на една държава мисля, че би трябвало да сме сигурни, че а, ще откроим тези тази гъвкавост, която ще ни бъде необходима и за в бъдеще, макар че ни е нужна на по-хармонизирана и по-прозрачна данъчна основа, защото ако разгледаме данъчните ставки, не трябва да сочим с пръст а, а, а, Ирландия, но сега ще дам думата на комисията и след това на Мариан за допълнителни изисквания. Благодаря, госпожо председател. Аз съм ръководител на отдела, който работи по директивата за обща консолидирана основа. Ще направя само няколко коментара. Много беше интересно това, което чух тук. Съвсем обосновано вие се спряхте на три основни въпроса. Доброволността, консолидираната основа и ставките. Много в окончателния доклад комисията ще го прочете и обсъди с голям интерес. Ще се спра само на три момента, които се очертаха в дебата. По отношение на факултативността. Това е въпрос, който беше обсъден и в работните групи на съвета. Искам да ви напомня, че всъщност, когато някои изразяват притеснение за това, че на една страна би било трудно да управлява две групи правила, всъщност това означава, че държавата членка трябва да осигури такава възможност. Не е казано, че е задължително да има различен режим. Ако една държава членка не иска да има две системи, тогава може да приравни съществуващите си правила с обща консолидирана основа. Това е един вариант, който беше обсъден в работната група на съвета. Вторият въпрос е свързан с международните счетоводни финансови правила. Това, което каза докладчика, съответства на нашите становища. Е, има една допълнителна причина, поради която не сме, нямаме желание да се обвържим с, те, с международните правила. Не всички държави членки на Европейския съюз могат да ги прилагат. Държавите членки са тези, които е, е, дават на възможност на предприятията си да използват тези правила. Ако данъчната основа бъде свързана с международните финансови правила, ще възникнат въпроси. На последно място по субсидиарността. Искам да ви кажа, че получихме становище от парламента на 9 държави членки по протокол 2 от Лисабонския договор т.е. 13 гласа. Те казаха, че според тях има проблем с субсидиарността. Не достигнаха до 18-те гласа, които са необходими за да започне процес на преразглеждане. Комисията отговори обаче на всеки един от тези парламенти. Това стана в края на октомври, началото на ноември и отговорите ще бъдат публикувани. Всеки от парламентите получи отговор от комисията, в който се комисията казва, че не, не, не е съгласна с това, че предложението нарушава принципа за субсидиарност. Иначе обаче комисията приветства възможността да изслуша доклада и се е, и очакваме да видим окончателния доклад. Въпросът е важен е, за парламента и е необходимо и е хубаво той да го подкрепи с решението бъде взето с ясно мнозинство. Илдико искаше да каже нещо. Имаме време. Благодаря, госпожо председател. Изслушах до отговора на комисията. Не получих отговор на въпросите си. Аз исках да кажа какви са, ще бъдат перспективите за растеж, ако бъде въведена системата. И за економическия растеж, кои държави членки са по-уязвими и какъв ще бъде ефекта на системата върху тях ако няма ясни данни, не виждам как можем да вземем решение. Комисията може ли да отговори на въпроса сега? Мога да отговоря. Съжалявам, че не отговорих до сега. Всъщност комисията разполага с всички економически анализи и оценки на въздействието, които обхващат различни прогнози и методи. Всъщност внима... обръщат вним... се внимание на тенденциите, обща насока. Що се отнася до това, кои държави членки ще пострадат повече, всъщност внимание беше обърнато на определени сценарии въздействието върху отделни държави членки при определени сценарии. Всъщност, важни са детайлите на а, сценариите. Важна е и данъчната ставка, която държавата членка решава да приложи към определена данъчна основа. оказва се, че ако една държава членка иска да повиши или съкрати данъчната ставка, тя ще промени а, данъчните, сумата на данъчните постъпления. Тоест ние не можем да дадем точен отговор. Освен това да не забравяме, че става дума за прогнози. Когато по един от въпросите, който зададахме на държавите членки, беше знаете ли какви ще бъдат данъчните ви приходи през следващите 5 и 10 години? Отговорът не те няма как да знаят какви ще бъдат приходите. И комисията се опитва да моделира поредица и диапазон от резултати. Всъщност, е, методът, който прилагаме, се основава на различни гледни точки и от вас, което разполагаме, е публикувано. Ани, искаше думата? Благодаря ти, Шаран. Имам един въпрос към Европейската комисия на фона на последната забележка за отделните държави членки. Можете ли да прогнозирате какви ще бъдат данъчните постъпления, ако се постигнат, ако трябва да бъдат постигнати целите на Европейската комисия, системата поне до някъде трябва да добие задължителен характер. Това, за което става въпрос, са много важни стъпки а, в областта на корпоративното данъчно облагане и не можем да разглеждаме нещата отделно от политическото координиране, защото това е важен стълб на економическото управление на Европейския съюз все пак. От една страна определяме е, условия за бюджетна хармонизация или хармонизация на бюджетната политика политика, след което обявяваме табута в един от най-важните инструменти за бюджета на една държава членка, а именно данъчното облагане. Естествено, че съм за споразумение на ниво 27 държави членки. Сега след като е открит дебатът за по-тясна координация на економическото управление поне в еврозоната, трябва да поговорим и за това. А, така че съм съгласна с преждеговорившата задължително прилагане на системата, може би в рамките на засиленото сътрудничество, като останалите държави членки се присъединяват постепенно. Може ли така? Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички колеги за участието. Сигурен съм, че броят на измененията ще бъде много висок и ще бъде интересно да видим къде с, позициите се сближават и къде се разминават. Разбира се, е, всичко е, зависи всеки един от въпросите, който ще решаваме, зависи от много фактори. Държавите членки са взаимно свързани. Не можем да действаме изолирано и самостоятелно. И във всяка държава членка действията в една област са свързани с други политики. Въпросът обаче е откъде да започнем? Мисля, че имаме нужда от кураж Сигурна съм, че има подкрепа за обща консолидирана основа, е, но ще разберем със сигурност, когато гласуваме измененията. Мисля, че това предложение беше подготвено много добре. Е, то не е написано за една нощ и така всичко е обмислено много внимателно и мисля, че би било жалко всичко да отиде на хаос. Надявам се, че съветът ще погледне документа с добро око. Ние, разбира се, не можем да взимаме решение, можем само да даваме становище. Ако искаме обаче да постигнем нещо, Въпросът е, реалисти ще бъдем или ще се стремим към нещо повече? Моят политически опит говори, че няма смисъл да се стремим към нещо, което не е реалистично. Тоест, трябва, в случай трябва да отчетем е, съображенията на държавите членки, но, госпожо председател, очаквам е, измененията и, както казах, ще работим заедно, е, ще работим в дух на откритост. Не получих отговор на един въпрос. Колко щата Делауер искаме в Европа? как да предотвратим появата на явлението Делауер в Европа. В Европа ние имаме система, която не, е, не се основава на седалището. Всъщност основното съображение е, разпреде, е разпределението на основата между отделните страни, в които работи една страна. Въпросът е как можем да предотвратим желанието за регистриране на централата в една и съща страна, тъй като в която администрацията не следи много стрикно. Мисля, че е хубаво да търсим отговор на този въпрос. Председателката, благодаря. Е, мисля, че дебатът беше много интересен. Срок за внасяне на, изре... на изменения е 8 декември 12 часа. Ще ги разгледаме на 9 януари. Целта е да гласуваме на 6 февруари и в, с надеждата, че в пленарна зала ще гласуваме през март. Сега кратка пауза докато изчакаме колегите да дойдат за гласуването и за раздаването на списъците за гласуване. След 5 минути е, ще продължим работа.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 Okay.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

Моля, заемете местата си, за да видя кой е тук и кой го няма, за да можем да продължим. съобщение на председателя, е, след като вече имаме достатъчно участници. Искам първо да кажа, че проведохме тристранна среща по и беше постигнат напредък в някои сфери, но все още не сме приключили работата си и ще бъде проведен нов триалог, когато намерим дата през следващите няколко седмици. Сега по директивата за злоупотребите с, с пазарите, комисията Либе поиска сътрудничество по правило 51 във връзка с, с онези аспекти, които се занимават с наказателните санкции. Това е тази част в директивата. От комисията Либе казват, че се интересуват от последователността на наказателното право, защото на член 83 алинея 2 е, е необходимо подобряване на сътрудничеството на правоприлагащите органи. Разбира се, както обикновено ще напише писмо до а, председателския съвет и ще протестирам срещу това. Либе иска официател, официално становище и аз мисля, че трябва да се приложи процедурата. Аз ще докладвам за делегацията до 23 и 24 декември в Дания. Проведохме много конструктивни заседания с председателството и с други организации, включително с постоянните секретари в економическото и вътрешното министерство и в комисията по растеж. Имахме известен проблем, тъй като един от министрите не беше болен, не можахме да се срещнем. Срещнахме се с, с Асоциацията на датските банки. Говорихме също така с, с финансовите услуги, обсъдихме макроекономически въпроси, обсъдихме и а, темите които ще бъдат сред приоритетите на датското председателство. Е една от тези теми общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, финансовите услуги, регламента уреждащ тези услуги. Е, днес след обед има заседание на координаторите в ПХС Тоест, тук с, с Германския съвет на економическите експерти това заседание ще разгледа различните възможности за еврооблигациите и ще има превод на немски, английски и френски само, така че аз се надявам, че депутатите ще могат да участват. А сега вече можем да преминем към гласуването. Ако някой ми даде списък, преминаваме към точка 5. So the first, the first... И така, предложението за регламент на Европейския а, съвет за а, евромонети, имитиране на евромонети. Готови ли сте, господин Лудвиксън? Ако ми позволите, не ми функционира картата, системата не я признава. Нека тогава да направим пробно гласуване, да видим какво е положението. No, it's was slightly different. Yeah. Гласуваха ли всички? 29 са всъщност 32, са, 32 карти са поставени, само 29 се регистрират. Сега, изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че трябва да проверим изменение 9. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 26. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Приема се изменени 11 за против въздържали се. Приема се. Колеги, много ви моля, вдигайте добре ръце, защото не всички сте тук и ще трябва всъщност да ви карам да гласувате електронно, ако не дигате добре ръка. 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис А, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Устно изменение А на докладчика. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Осно изменение Б на докладчика, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Осно изменение С, кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 и 18, кой е за, против, въздържали се, нека да проверим. 17 и 28, това всъщност става дума за заличаване, край на гласуването, приема се с 19 за, 15 против, изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се, 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Малко трудно се вижда в тази зала. Компромисно предложение Б. Устно изменение на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение Изменение 20. Кой е за? Изменение 20 се гласува, тъй като за, против, въздържали се, отхвърля се, 29 за, против, въздържали се, отхвърля се, изменение 21 за, против, въздържали се, приема се, изменение 22 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Мисля, че е отхвърлено. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Радвам се, че проверихме изменение 23. За, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против. Проверявам, защото не виждам ръце. Приема се. Просто не бяха вдигнати достатъчни ръце. Изменение едно за,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 Моля, опитайте още веднъж. Гласувайте още веднъж. We're still on amendment 3. Гласувам отново изменение 3. Край на гласуването. Приема се. Така както си и мислих, устно изменение С на докладчика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 Край на гласуването. Приема се с 35. А сега гласуваме законодателната резолюция. Гласуваха ли всички? 36 за, нито един против, нито един въздържал се. Сега преминаваме към втората част. Регламента на съвета по точка 6. Изменени 7. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за. Добре, ще проверим. Имаше объркване между добре отхвърлено е 21 против. Е, изменение 9 за против въздържали се отхвърля се. Устно изменение А за против Не може да има компромисно изменение е, с гласовете само на една група. За, против, въздържали се. Объркан съм. Нека да гласуваме електронно. Край на гласуването. Наистина отхвърлено. Изменение 10. Кой е за? Против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 Приема се с пълно мнозинство 36 за. Гласуваме електронно сега за законодателната резолюция. Още трима трябва да гласуват. Гласуваха ли всички? Още един трябва да гласува. Край на гласуването. 36 за. Никой не е против, ни няма въздържали. Сега преминаваме към проект за табло за проследяване на резултатите от наблюдението на макроекономическите неравновесия. Um, right. for three other amendments, and then after that a vote on the, on compromise A. Right, okay. I think what we do here, we've got three oral amendments. Тук имаме три устни изменения към компромисно изменение А, така че трябва, според мен, да ги гласуваме по-отделно. Първо имаме устно е изменение от социалистите и демократите за включването на точката от преамбюла. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Следващото устно изменение е да се включи баланс преди Macroeconomic Surveillance. За против въздържали се отхвърля се. Третото устно изменение – takes a view as regards и така нататък. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И сега, ако обичате да гласуваме за компромис А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към текста с измененията. Нека да гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 33 за, 3 въздържали се, няма против. Благодаря ви. И това е. Приключихме работата си за днес. Благодаря ви много. Има заседание на докладчиците в Сянка за себе, така че ако обичате, напуснете залата тихо.